Следващия доклад за общата сълскостопанска политика и глобално осигуряване на прехраната. Това е доклад на госпожа Марейт Магинес. Има думата за 4 минути. You, Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Бих искала най-напред да кажа, че когато започнах работа по този доклад, въпросът за е, световната продоволствена сигурност бе е, на дневен ред до голяма степен, а от, тага, от тогава насам до известна степен отпадна на заден план. И все пак поражда тревога, защото е, ще повече от милиард души в световен мащаб страдат от хронично недохранване, над 30 000 деца ежедневно умират е, от свързани с недохранването е, заболяванията. Това е една ужасна статистика, наистина. Но бих искала да благодаря на комисията за това, че ми съдейства при е, съставянето на доклада. Да благодаря и на много от комисиите на парламента, в частност Комисията за, разве... за развитие, които участваха в работата по доклада. За 4 минути е невъзможно да се отдаде дължимото на съдържанието на доклада, но позволете ми да обърна внимание само на някои особено важни според мен въпроси. Най-напред фактът, че е, поставям общата сълскотопанска политика и световната продоволствена сигурност заглавието на доклада подсказва, че е, установилата се практика общата селскостопанска политика да се обвинява за всички злини на света, е, е, някак си отстъпва на заден план и че вече си даваме сметка, че ОСП осигурява продоволствена сигурност за европейските граждани и че като образец би могла да послужи е, за полезни полуки и в развиващия се свят, що се отнася до производство на хранителни продукти. Напълно ясно е, че сме допуснали селско-стопанското развитие да слезе на, на, на по-низко място в политическия ни дневен ред през последното десетилетие. На времето голяма част от а, средствата за подпомагане на развиващите се страни се отделяха именно за стимулиране на селско-стопанското производство. Вече не е така. Разбира се, след безпредседентния ръст на цените на хранителните продукти в световен мащаб, започваме да преосмисляме този пропуск. И това значи да дадем възможност на тези страни, които имат способността да произвеждат хранителни продукти, да го правят, да подпомагаме дребните селски стопани и производители на хранителни продукти, е, да е, развиват дейността си по места. Тук не става въпрос единствено за снабдяване с суровини материали, с е, торове, но и с ноу-хау, с консултации на равнището на семейната фирма в развиващия се свят. И всичко това е възможно. Да вземем за пример Малави, и други страни, които благодарение на, на собственици усилия, на помощта на, на световната общност, преодоляха кризата с продоволственото снабдяване. И ние е, е, сме длъжни да е, е, разгледаме въпроса за световното селско-стопанско производство. Разбира се, тук е, възниква особено деликатния въпрос за търсенето и предлагането. Населението на света нараства, ще нарасне 40% до 2050 година. Проблемът за конкуренцията, както знаем, между производство на хранителни продукти, на фуражи и на горива е от съществено значение – Смятам, че не сме е, направили достатъчно по проучването, по изследването на, на този въпрос, а и по научно-изследователската и развойна дейност в областта на хранително-вкусовата промишленост. Ние в Европа се стремим да произвеждаме по-малко и някак си загърбваме въпроса за повишаване ефективността на селскостопанското производство. И освен това бих искал да кажа, че в световен мащаб селски стопани биха произвеждали хранителни продукти, ако могат да припечелват от това, ако могат да, да се припитават от тази си дейност. И а, целта на политиката е именно да гарантира стабилен доход на селските стопани. Как фактически да примерим въпроса за себестойността на селскостопанското производство и гарантирания доход на селскостопанските производители. А преди година говорихме за неимоверно високи цени на основните е, е, селскостопански продукти. Днес се говори за свръхпроизводство. Следователно селски стопани няма да могат да произведат толкова е, следващия сезон. И това отново ще завърти цикъла на глада и продоволствените кризи. Доклада според мен е особено значим и аз бих била благодарна на колегите, ако проявят интерес към него. Благодаря. Комисар Василио има думата. Господин председател, Комисията приветства доклада от госпожа Магинец и задълбочения дебат в отделните комисии по отношение на тази много актуална тема, която засяга търговия, биогорива, е, мониторинг на цените, финансовата криза и промените на климата и какво да се използва в селското стопанство. Споделяме широкият анализ по отношение на кризата в храните в първата част на 2008 и 2009 година. Ще продължаваме да анализираме връзката между цените на храните и на енергията. Това е едно много сложно положение, сложен проблем. И там се намесват факторите на търсене и предлагане. Цените на енергията са само един от тези фактори, които имат и пряко и непряко въздействие. Темата за биогоривата беше разисквана по време на сесията на Европейския парламент. Има ясна разлика по отношение на Европейския съюз и в САЩ по отношение на храните и зърнените храни, които се превръщат в биогорива. Тоест, всички количества, които се използват за биогоривата, те трябва да бъдат по-малко, дори ако целите са по-малко от 10%, фактически влиянието върху цените на храните ще бъде ограничен, защото повече биогорива ще дойдат от остатъци от отпадъците, ефективността на техниките за използване на биогорива ще бъдат разработени и тогава ще се получат по-добри резултата. Устойчивото развитие на биогоривата е много важно. Ще даде други, допълнителни възможности за две трети от хората, които живеят в селски райони, в бедни райони, за да могат да развиват селското стопанство. Не всички групи ще извлекат полза в еднаква степен. Комисията иска отблизо да следи а, сигурността на храните и цените на храните трябва да предприемеме стъпки за глобалната сигурност, като се адаптираме към променящата се търговия, пазар и глобалният контекст ние модернизираме фактически контекста и се мъчиме да предадем сигнали към пазара, за да може да се справиме с новите предизвикателства. Ние ние говорим за квотите, за премахване на квотите в 2015 година и пазарната интервенция да се превърне в една безопасна мрежа. Също така възобновяеми енергии, което ще има много важно влияние върху развиващите се страни и тези проблеми са отразени. Общата селскостопанска политика няма да остане без да се развива след 2015 година, защото а, в а, определено бъдещата ОСП ще трябва да се развива в устойчиви е, е, размери, за да може ние имаме е, както трябва. Различни хора, различни участници са играли голяма роля в международния дневен ред. Има разбира се, разбиране в международен план, защото селското стопанство да бъдат приоритет в дневния ред както на регионално, национално, така и на континентално равнище. Ние подробно разисквахме политиката на селското стопанство по време на колегиума с Африканския съюз през октомври. Това е един дебат, който ще бъде задълбочен в рамките на тази година. И най-накрая, но не по значение, комисия трябва е, да, да разследи каква е сигурността на прехраната, да се приеме е, инструмента за комисията от 16 декември. Имахме много ползотворна дискусия с Обединените нации, Европейската комисия гледа напред с цел да се реализира тази рамкова е, тази рамка, защото комисията е убедена, че глобалното партньорство по отношение на, на сигурността на прехраната е от основно значение, за да може да се изпълнят тези препоръки в доклада как да се подпомагат дребните производители в селското стопанство и каква политика трябва да бъде приета, за да имаме сигурност на прехраната в най-уязвимите общности. Очевидно, експортните ограничения трябва и забрани трябва да бъдат избегнати. Да има по-малко либерализация на търговията, да се засили е, търговията, в потоците на търговските стоки от селското стопанство. Смелите стъпки от Европейския съюз за мобилизиране на 1 милиард евро, които фактически са допълнение към други финансови инструменти, с които се справяме с финансовата криза, те ще имат дълготрайно значение и тъж тук ще се включат и други донори. Мадридската конференция за сигурността на прехраната на 26 и 27 януари ще бъде ключово събитие, за да може дебата да излезе на друго равнище, да се идентифицират основните приоритети, за да може да се справиме с кризата. Европейската комисия ще бъде проактивна, за да допринесе за сигурността на прехраната и докладът на Магинес с положителност предоставя един прекрасен, добър анализ, за да се потърсят начините от Европейския съюз на в широка международна основа. Благодаря ви. Та, този доклад също ще се подложи на гласуване утре. И така, продължаваме с следващия доклад на Геновава Грабовска «Перспективи за развитие на гражданския диалог в рамките на договора от Лисабон». Има думата докладчицата за 4 минути. Майка, please. I pressed. Thanks. Okay. Dziękuję, panie